Уважаеми господин президент на Монголия, уважаеми господин Трой, Елбек Дрош, за нас е голяма чест да ви посрещнем тук в Европейския парламент. Уважаеми господин президент, Монголия, вашата страна, е, страната, е страна с една многогодишна и много богата цивилизация. Една страна, на една много жива и млада демокрация. Преди 25 години във вашата страна за първи път се проведоха свободни демократични избори. Миналата година вие започнахте изграждането на правителството на, е- на националното единство. Ситуацията беше много трудна, но усилията ви се увенчаха с успех. Сега вие може да докажете економическото развитие на вашата страна. Имате пълната подкрепа за това. Географското положение на вашата страна между две големи и силни страни, Руската федерация и Народна република Китай, това положение, тази ситуация не е винаги лесна, особено в рамките на двустранните разговори. Ето защо успехите на Монголия трябва да се оценят много високо. Съвсем сигурно Монголия, уважаеми дами и господа, е светъл лъч в региона. Затова, господин президент, е много важно че вашата страна през юни 2016 година ще е мястото, където ще се състои срещата на върха на Азем. Тази среща на върха е много важна, защото това е моста между Европа и Азия, среща на върха, на която ще се потърсят решения на регионални и глобални проблеми. Сигурен съм, че в столицата на вашата страна ще отбележим напредък. Надявам се в името на моите колеги до тогава да може да подпишем споразумението за сътрудничество с Монголия и Европейския съюз. Надявам се всички парламенти да са ратифицирали това споразумение. Господин президент, добре дошли отново в нашия парламент. Имате думата. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, ваши превъзходителства, дами и господа, аз искам да започна с съвсем прости думи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател, че ме поканихте. Благодаря на членовете на Европейския парламент, че ми дадоха възможност да споделя моите гледища с вас – уважаемите представители на 28 суверенни страни на този велик континент Европа. Аз съм най-малкият от 8 братя. Поколения наред моето семейство са живели като номадски скотовъдци в западната част на планинската на моята страна, планината Алтай. Майка ми и баща ми никога не са си представили, че някога техния най-малък син ще се изправи на тази уважаема трибуна и ще се обърне към най-загрижените сърца на демокрацията – Европейския парламент. Thank you. Is... Благодаря ви. Но тук не става дума за мен. Аз съм тук, за да говоря за моя народ – и за моята страна. Господин председател, уважаеми депутати, аз се гордея със своята родина, Монголия. Гордея се с нашата история, култура, традиции и природните красоти, които ни заобикалят. Но най-вече се гордея с нашия дух и с нашите ценности. Кратката история на моята страна в съвремието и пътя и към демокрация ще са познати за много от вас. В началото на 20-те години Монголия попадна под комунистическо управление, което продължи 7 десетилетия. По време на сталинистските чистки един от всеки 6 възрастни мъже бе убит. Над 700 будистки храма бяха изгорени чуждите и вътрешни агенти на комунистическия експеримент се обърнаха срещу самия дух на нашата нация. Но не им беше писано да победят, нито пък да съществуват завинаги. В края на кращата нашата воля да живеем свободни и възтържествува. След много години най-сетне настъпи желания момент. В студеното утро на 10 декември 1989 година ние организирахме първия публичен уличен митинг без разрешение в нашата столица Улан-Батор. Аз имах щастието да бъда избран от борците за демокрация да председателствам това историческо събитие. Ние останахме мълчаливи за дълго време. Сега е време да работим, сега е време да осъществим реформи. Това бяха първите ми думи тогава. В това утро ние настояхме да получим своите права, свобода на съдружие, на изразяване, на вероисповедение и на пресът. Искахме многопартийна система, демократични избори и пазарни реформи. Тогава започна пътя на моята страна към свобода, справедливост и откритост. Този път беше труден. Трудно беше да го започнем по време. В този момент Съветския съюз беше непокъснат, непокътнат. Неговата хватка и контрол бяха много силни и повсеместни. А в другия ни съсед се извършиха убийствата на Тянан Манскуер. И е, шока от е, случващото се все още е, се помнеше. В Монголия стария режим беше много упорит, стария менталитет не можеше да се промени лесно. Ние организирахме много митинги, демонстрации, гладни стачки. Опитахме се да отстраним всяка причина за насилие. Винаги настроявахме за компромиси, за мирни решения – и действително демократичната революция на Монголия бе абсолютно мирна. Не бе произведен нито един изстрел, не бе струшен нито един прозорец, не бе пролята нито една капка кръв. Thank you. A month from now, Mongolia will... След един месец Монголия ще чества 25-та годишнина от първата избори демократични и многопартийни. И този исторически ден, юли 29-90 година, от там нататък ние сме провели 7 пъти напълно демократични избори за парламент и 6 пъти за президент. И от тогава насам, от 25 години насам, ние се преустроихме от диктатура в демокрация от една от най-изолираните, затворени комунистически страни и режими в страна, която е една от най-отворените. В момента нашата пазарна економика е динамична, обществото ни е творческо и плуралистично. Брутният вътрешен продукт се увеличи над 20 пъти и частният сектор произвежда над 80% от брутния вътрешен продукт. Господин председател, уважаеми депутати, искам да поговоря за някои от е, ценностите на нашата млада демокрация. Ценности, които се надяваме да засилим в бъдеще с сътрудничеството ни с нашите партньори в Европа и другаде. Свободата на личността е крайъгълен камък на нашата демокрация. Монголците обичат свободата, защото я извоювахме трудно правителството в една свободна страна не е собственост на една група хора. За да имаме едно здраво общество, ние трябва да подкрепяме и предизвикваме това правителство всеки ден. Красотата на свободата е в това, че тя е процес на учене. Тя е една система за оздравяване на обществото. Ние можем да направим грешки, но е, грешките няма да ни костват живот, както се случва това в е, диктатурата. Затова обичаме свободата. Монголия. Е- Монголия е една от основните страни в света по броя на използвани медийни инструменти на глава от населението. Имаме само 3 милиона граждани, но чувството е, че имаме 3 милиона журналисти, освен това. И това е прекрасно. Хората имат право да поставят под въпрос действията на авторитетите и на властта. Прозрачността и взаимодействието ни прави по-силни. Затова и ние с гордост председателстваме коалицията за свобода на интернет. Ще използваме възможността, за да разширяваме достъпа до интернет за всички. Ще подкрепяме усилията на ООН за създаване на конвент за свобода на интернет. С отварянето на нашето общество ние също така се чуват и гласове за сигурност. Ние не трябва да реагираме обаче прекомерно, нито пък и да пренебрегваме основните ценности. Трябва да защитаваме нашата ангажимент към свободата, толерантността и мира. Затова и приветствам Европейския парламент за отличната инициатива да приеме харта за основните права в цифровата сфера през 21 век. Нека да продължим да работим заедно за развиване на голямата цифрова революция. Thank you. If you... Благодаря. Няколко думи за изборите, за правителството и за отговорността. Новите технологии са от ключово значение за здравето на нашата демокрация. В последните три избори ние използвахме електронно гласуване и биометрични данни за регистриране на гласоподавателите. И тези мерки срещу измамите дадоха възможност гласоподавателите да дадат своя глас. Разбира се, доверието в правителството не свършва само с изборите. Монголците се интересуват как правителството разходва техните пари, които са спечелени с много труд. И за да има прозрачност, ние разработихме много ефективна система за мониторинг, така наречения закон за прозрачни сметки, който изисква обществените разходи да се оповестяват онлайн. Едно от големите предизвикателства е растящия е, ръст на правителството, защото имаме нови предизвикателства и като че ли е, функциите на правителството се увеличават и правителството става по-голямо и по-отдалечено, е, а технологиите могат да направят това точно обратно като процес, то да стане по-функционално, е, по-малко и по- близко до хората. Ние се опитваме непрекъснато да се приспособяваме към новите предизвикателства. И ако мога да коментирам корупцията, корупцията е за, зараза, която расте в тъмнината. Тя разрушава основите на справедливото общество, ограбва хората от възможности и заграбва плодовете на тяхния тежък труд. За да се преборим с това зло, ние трябва да го осветим, да направим така, че тези, които отговарят за него, да не избягат от правосъдие. И се гордея с това, че само за 4 години Монголия се придвижи от 120 на 80 място в индекса за корупция на Transparency International. Имаме още какво да правим, но осъществяваме добър прогрес в изчистването на любимата си страна. Още няколко теми. Смъртното наказание и човешките права. По отношение на човешките права също имаме напредък. Основата на справедливостта и на добрата съдебна система е уважението на човешката личност по никак, под никакви обстоятелства не е приемливо смъртното наказание. Thank you. Благодаря. Преди 18 юни 2009 година Монголия се считаше от Amnesty International за една от най-лошите е, страни по отношение на смъртното наказание. Това бе датата, когато положих клетва да стана президент на Монголия. И в същия ден на бюрото ми ме чакаха два проекто закона. Аз трябваше да реша дали или не да се осъществи екзекуцията на двама души. Аз избрах живота и се придържах към това си решение. Започнах и да разпространявам този послание пред обществото. Започнах да разпространявам това послание и пред обществото, и пред вземащите решения. И никак не беше лесно да водя по тази тема, но през 2012 година моята страна ратифицира Международното споразумение на ООН, което има за цел да се отстрани смъртното наказание. There have been no... В Монголия от юни 2009 не е имало екзекуции. Нека да кажа ясно. Смъртното наказание не е ефективно и варварство. От тази трибуна искам да благодаря на Европейския съюз и на всички наши европейски приятели, които ни подкрепят и ни окоръжават по тази толкова важна кауза. Ваши превъзходителства. За нас реформата на съдебната система е императив. Реформата на законодателната и съдебната система е важна част от усилията ни за изграждане на свободно и справедливо общество. Това беше един от моите приоритети и ние предприехме сериозизация на всички аспекти на съдебната система, от полицията и прокуратурата до съдилищата и съдиите. Възстановява се доверието на хората в справедливостта на съда. Свободното общество не бива да изключва никого. Жените са гръбнака на семейството и фундаментът на една нация. Те дават живот. Често те се грижат за старите, болните и нуждаещите се. Те са нашите майки, сестри и дъщери. За да върви напред обществото, ние имаме нужда от повече жени на всички нива, от местно до глобално ниво. С гордост мога да съобщя, че при последните избори утроихме броя на жените в парламента. С Увеличаването на броя на жените в управлението, мисля, че ние ще имаме повече хармония, по-малко страдание и по-малко конфликти. Искам да кажа и няколко думи за образованието. Образованието е основата на бъдещия ни успех. От семейство на скотовъци аз отидах в Харвард. Искам и други млади хора да имат същата възможност. Ние полагаме големи усилия, за да, увелич, за да изградим капацитет на нашите училища, университети и други академични институции. Особено сме благодарни на са, програмите за образование на Съвета на Европа, които ни помагат да укрепим своите институции. Ваши предизвикателства. Аз разбирам, че не всички дем... демокрации трябва да бъдат едни и същи. Трябва да зачитаме разликите. Демокрацията е представителна форма на управление. Във всяка нация тя трябва да отразява културите и традициите, но в всяко достойно общество има една обща тенденция. Ограничава се бро... силата на държавата. Откликва се на проблемите, които вълнуват хората. Защитават се правата на човека, като има върховенство на закона. Подкрепят граждански институции, независими медии, съдебна система, борят се с корупцията, инвестират в човешкия капитал и признават равенството на половете, дават възможност на хората да избират своите ръководители в свободни и справедливи избори. Господин председател, госпожи и господа депутати. Това са все въпроси, по които Монголия и Европа имат общи ценности и по които ценим вашето сътрудничество. Монголия и Европа са стари приятели. Както се вижда в едно писмо от монголския хан Озит до Филип Хубави, писмо, което е от 710 години. Там се казва Как можем да изпратим в забвение нашите как можем да изпратим в забвение приятелството между нашите прадеди, деди, бащи и братя, които хем далеч, хем близки по дух са обменяли думи на мъдрост и мирни дарове. Това е духът, в който говоря днес за откриването на нова глава в взаимоотношенията между Монголия и Европа. С падането на комунизма взаимоотношенията между Монголия и Европа разцъфтяха. Вашата финансова, техническа и хуманитарна помощ и сътрудничество ни помогнаха в усилията да изградим свободно и демократично общество. И за това ние сме ви благодарни. Ваши превъзходителства през 2014 година Монголия и Европейския съюз отбелязаха 25-та годишнина от установяването на дипломатични взаимоотношения. За мен сътрудничество между Европейския парламент и Великият държавен хорао на Монголия са отрешаващо значение за развитието на нашето партньорство. Ние предприехме сериозни стъпки заедно в това число подписването на споразумение за партньорство и сътрудничество между Монголия и Европейския съюз, благодаря на държавите членки, които го ратифицираха. Сега има повече възможности от всякога за европейски инвестиции. Престижни европейски фирми идват в Монголия, за да инвестират често в партньорство с нашите фирми. Нашето правителство предприема стъпки, за да подобри инвестиционния климат и тези възможности бързо се увеличават. Надяваме се, че много от вас сами ще се уверят в красотата и потенциала на нашата страна през 2016 година, когато Монголия с гордост ще бъде домакин на 11-та среща Азия-Европа. Искрено очаквам да приветствам с добре дошли ръководителите на Европейския съюз, държавите членки в моята страна и ви уверявам, че тази среща на върха ще има с какво да се запомни. Господин председател, госпожи и господа депутати, Монголия има ясен ангажимент към международното сътрудничество. Наскоро дадахме начало на инициатива, наречена Азиатски форум. Надяваме се, че тази инициатива ще бъде механизъм за насърчаване на регионалната интеграция на всички суверенни държави в Азия. Ще насърчи равното представителство на техните различни интереси. Моето правителство сега работи за избистряне на концепцията и кани заинтересованите страни да участват с своите идеи за реализацията. Драги приятели, Монголия не възнамерява да получава никого за демокрацията. Има какво обаче да споделим, като натрупан опит. С Киргистан ние споделяме това, което научихме в изграждането на ефективна парламентарна демокрация и реализация на реформи в законодателството. С Афганистан ние обучаваме дипломати и държавни служители в Мянмар. С Мянмар ние приемаме медийни работници, журналисти, представители на гражданското общество със Северна Корея. Ние водим диалог по въпросите на економиката и сигурността. Ние сме убедени, че Монголия може да даде сериозен принос към регионалната сигурност в Северо-Источна Азия и отвъд нея. Ние разбираме последиците на студената война и поради това, че имаме опит и от комунизма и демокрацията, имаме уникалните възможности да бъдем честен посредник при изграждането на мир и сигурност в тази част на света. Като част от усилията ни за изграждане на регионално разбирателство, през 2013 година аз обявих диалога от Улан Батор за сигурност в Северо-Источна Азия, инициатива подобна на диалога от Хелзинки. Бяхме домакин на редица срещи и конференции по теми, излизащи извън рамките на сигурността, като енергетика, жени и ядрени ядрена енергетика. Моята страна се стреми към статут на държава без ядрени оръжия от 23 години. През 2012 година пете постоянни членове на съвета за сигурност на ОНЕ подписаха съвместна декларация в която беше утвърден нашият статут на страна без ядрено оръжие. Монголците казват, мъжете се доказват в нужда, конете се доказват в езда. I have missed one page. А, извинявайте, пропуснах една страница. ядрената енергетика. Thank you very much. Благодаря ви много. Ядрената енергетика е жизнеспособен вариант за някой. Всяка нация, която иска да, из... да развива ядрена енергетика, не трябва да застрашава мира и сигурността на независимите си съседи. Ние се отнасяме сериозно към общата си отговорност за насърчаване на мира. Монголските военни гордо носят сини каски и служат заедно с други миропазващи сили на ООН. Монголия е сред първите 20 страни в света по участие в мироопазващи операции. Повече от 12 000 монголски миротворци работят в горещи точки в цял свят. Това е значителна бройка, особено спрямо броя на нашето население. Ние, монголците, с гордост служим и с гордост даваме принос. Господин председател, драги, почитаеми депутати, искам да благодаря още един път на Европейския свет, Европейския съюз, Европейската комисия на вас, на Европейския парламент, както и нациите на Европа, за това, че неотклонно подкрепяхте моята страна Монголия. Монголците казват, мъжете се доказват в нужда, конете се доказват в езда. Вие бяхте с нас, когато имахме а, вашата помощ. Вие бяхте с нас, когато имахме нужда от а, вашето поощрение. Винаги бяхте с Монголия, поздравявахте ни при успехите и ни помагахте, когато имахме трудности. Европейския съюз е, е а, уникален а, пример за насърчаване на глобално благоденствие, мир и хармония. Монголия ще бъде стратегически партньор на Европейския съюз на изток, ще помага да се утвърждават нашите общи ценности и интерес, изграждане на мир, демокрация и ангажимент в Азия. Драги приятели, да продължим да работим заедно. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, мисля, че говоря от името на всички ви, като и благодаря на президента за тази реч, въпреки че изпусна една страница. Но от името на всички колеги искам да кажа, не сме чували отдавна една толкова окоръжаваща реч. Искаме да благодарим за вашата реч, за присъствието и за поканата ви за интензивното сътрудничество с вашата страна. Благодаря ви, за благодаря за този чудесен момент, който ни подарихте.